правото на Европейската общност. От тази гледна точка и избора на съд и конвенцията по този въпрос от 2004 година е, ни накара да проследим с внимание прегледа на Брюксел отличният доклад, който беше подготвен от Европейската комисия, ни помогна много. Също така, разбира се, се възползвахме и от изследванията на моят съсед тук до мен. Много беше подпомогната работата ни от тях и се оказа, че има доста неща, които трябва да бъдат подробно разгледани и променени от регламента Брюксел 1 и Хакската конференция. И така, прегледа на този регламент е изключително важен и ще бъдем много доволни, ако новите правила, които бъдат приети в регламента и бъдат в съответствие с Конвенцията за избор на съд и поредицата споразумение по избор на съд в международен мащаб, защото правната несигурност в международната търговия е а, наистина с доста сериозен негативен ефект. Когато търговските дружества трябва да влязат в съдебен процес и а, съдебни спорове, е много важен избора на съд а също така за онези, които са в рамките на Европейския съюз, е изключително важно дали съда ще бъде в Европейската общност или извън нея. За да може решението на всеки един такъв съд да бъде в съответствие или да бъде сравнимо с решението на друг съд в рамките на Европейският съюз. А това са изключително важни елементи от търговските отношения с много важни търговски партньори, като САЩ, например. От тази гледна точка на Конвенцията за избор на съд се чувствам задължена да кажа, че е изключително важно да се раз... продължи инициативата за разширяване обхвата на регламента и за съдалища извън Европейският съюз. Наистина разбираме, че има сериозна необходимост от е, правна сигурност и за двете страни по съдебния спор. Тази необходимост трябва да бъде разгледана от Европейския съюз на възможно най-високо ниво и когато това е възможно да се използват възможностите на други, съдеб... на други съдилища. Например, Конвенцията за избор на съд е валидна не само в Европейския съюз, а в целия свят, така че някои от делата, от съдебните спорове могат да бъдат уредени с по-висока степен на сигурност. Знам, че няма альтернативен инструмент, който може да бъде предложен на Европейската общност на този етап. Предполагам, знаете, че Хакската конференция не успя да приеме един такъв инструмент с широко приложение през 90-те години, но може би няма да е лоша идеята да се прецени, когато е назрял момента, да се предоговорят някои елементи, за да могат разпоредбите в конвенцията да подпомагат и е, гражданите на Европейският съюз. А сега е, професор Бургхар Хес. Благодаря ви, благодаря господин председател. Е, е, бих искал да се спра само на някои точки от е, доклада, който беше раздаден, а именно за приемането и за практическото значение на регламента Брюксел 1. След това ще кажа няколко думи за премахването на екзекватурата, за висящите производства и за временните мерки за правна закрила. Нека да започна с приемането и практическото значение на регламента. Допитването, което ни извършихме в рамките на доклада Хайдълберг показа, че преобладаващото мнозинство от практикуващите юристи са много доволни от регламента. Тази констатация а, обаче е в явно противоречие с практическото значение на регламента. В съдебната практика само един, един и половина или 2% от делата са а, дела, а, върху които този регламент влияе което е в голямо противоречие с свободното движение на вътрешния пазар. А, тук имаме и едно друго следствие. Много адвокати и съди не познават регламента, тъй като те почти нямат никакво практическо значение. Към това се прибавя факта, че е, днешното съвременното европейско просоциално право е доста непрегледно. То е, се състои от е, пет правни акта, които се допълват помежду си. на някои места в съдържанието се припокриват и си противоречат. А, и това многообразие от правни актове не е по силите на практиката, която рядко ги използва. И това е всъщност първият момент, който е важен. Регламента Брюксел 1 към днешна дата изпълнява две важни функции. От една страна, тя координира автономните процесуални права на страните членки, от друга страна обаче тя е референтен е, инструмент за новите правни актове, които се позовават на регламента Брюксел 1 и измененията в е, този регламент е, трябва да бъдат обмислени и с оглед на влиянието, което, което ще окажат върху другите правни актове. Следните примери искам да дам. Могат, може да се отмени а, екзекватурата, но тя ще окаже влияние върху европейския регламент по несъстоятелността може е, е, да се разпросте действието на Брюксел едно и върху трети държави. Аз симпатизирам на тази идея, но трябва е, да видим, че Останалите правни актове относно избора на компетентен съд са свързани с Брюксел 1. Позоваването обаче в много документи на Брюксел 1 налагат изменението му. Член 91 на регламента не засяга въпроса за местопребиваването на юридическите лица, за което става дума в други правни актове и тук имаме нужда от реформа. Това беше първото, което исках да кажа. Втори момент, на който искам да се спра, е премахването на екзекватурата. За това говори факта, че 91% от съдебните е, решения в е, Европейския съюз се признават е, без, без обжалване. Така че процедурата по екзекватурата е дълга и скъпа. Не можахме да установим колко точно скъпа, тъй като не разполагаме с информация по този въпрос. Обаче, цялостното премахване на член 34, без той да се замести с нищо друго, не бива да се прави е, прибързано, тъй като някои пречки пред признаването е, имат е, своя смисъл но като цяло процедурата може много да бъде а, опростена и проверката на правомерността и допустимостта на жалбата може да бъде запазена в член 34 алинея 3 и 4 за противоречащите си решения могат също да бъдат намалени по своя обхват и трябва да бъдат съгласувани с член 37 от регламента. Член 35 може да отпадне, но а, а, пълното премахване на така наречения ордата публик в член 35 или нея първа и втора, ще доведе до там, че различията в процесуалния ред в повечето държави членки ще е, доведе до проблеми. И делата към Камбация Апостолидес на е, е, Евро... Съда на европейските общности показва, че в отделните случаи може да съществува необходимост да се върнем към така наречения Одра Публик. Към това се прибавя един, друг един а, аргумент. А, екзекватурата по регламента Брюксел 1 съдържат един европейски, един европейски ред, който е добре да бъде прилаган. Ако се върнем към националните процесуални правила, ще национализираме, така да се каже, обратно процедурата по обжалването, за която в момента съществува европейски дневен ред в е, Хайдълбекския доклад ще намерите още подробности относно прилагането на е, регламента. Е, там е записано, че може да се използва формуляра в приложението, който може да бъде разширен с клауза за европейско изпълнение. Но а, и в държавата на изпълнението трябва да бъде предвидено едно, макар, една, макар и много малка процедура по а, проверката, тъй като в случай, че съществуват големи недостатъци в а, решението, а, те да могат да бъдат а, отстранени. След и след и това трябва да бъде уредено на равнище Европейска общност в регламента. Ако се стесни понятието ортра, публик и ако създадем в самия регламент един своеобразен вентил, вен, вентил ще отпаднат и някои съмнения на държавите е, членки по е, отношение на цялостното премахване на Ортха публик. И е, ви моля да помислите над този въпрос. Дами а, и господа, при висящите производства, при така наречените лиспенденс, в член 27 и 35 се доказва правилото е, и принципа first in time, т.е. този, който е първи по време. И е, най-вече в споразуменията е, за избор на съд трябва да си помислим дали не трябва да отидем и малко по-далеч и дали в европейското правно пространство по отношение на Хакската конвенция за избор на съд, не искаме да а, стигнем малко по-далеч. Така че, ако съществува споразумение за избор на съд, провокирания съд трябва да вземе решение относно де, действителността. Останалите а, съдилища. А, трябва да а, прекратят своята работа по делото, докато провокирания съд вземе решение по съответното дело. А, и това според мен трябва да се отнася и за случаите, в които тази клауза не е договорена от страните по договорите, а въжи като принцип на положение. Още една бележка имам да направя. Ако предложението на комисията за а, а, колективна правна защита по корпоративни въпроси, а, което се базира на зелената книга, и предвижда а, искове с възможност за невключване, стигаме до случаите по европейското гражданското право. И, а, и можем да вземем за пример събирателните искове в Съединените щати, при които има такава възможност за невключване. А, е, ще видим, че там всъщност няма, е, е, не въжи правилото Лиспенденс. Защото в противен случай ще стигнем до необосновани резултати, тъй като право ще има най-бързия ищец, а не най-добрия ищец. И едно обиграно предприятие, една така обиграна фирма може много добре да се справя с такива колективни искове. Просто и, идеята идеята, че всъщност няма проблем с регламента Брюксел едно, според мен не е правилно. Мисля, че очаквате е, от мен да кажа няколко думи по въпроса за арбитража и регламента Брюксел едно, защото имаше доста реакции по тази тема. Е, мисля, е, обаче, че предложенията в е, доклада е, Хайдоберг могат да се разглеждат в по-различна светлина след решението Лес Танкърс. мисля, че трябва да има а, приоритет а, в държавата, в която а, се и, извършва арбитражното производство пред всички останали. Не го... по принцип може цялостно да се зачеркне регламента относно а, арбитража и да се прилага член 71 от регламента или да се ограничат изключението относно арбитража, но мисля, че никой не иска да а, а, превърне арбитража в общностно регулиран арбитраж. Просто той трябва да се изясни, а, за да може да се подобри конкурентоспособността на а, общността в арбитражната. Три, член 31 от регламента въпреки практиката на Съда на Европейските общности, създава доста проблеми на практика. Последното изменение на а, а, регламента а, изхожда от това, че Съда на Европейските общности ще отстрани а, проблемите, така че трябва да се направят следните изменения на член 31. Първо трябва да се, е, е, да се е, дефинира понятието временни мерки. Могат да се могат също така да се признаят и мерки и без приоритетно изслушване на длъжника. И в съда който е компетентен по основното производство, трябва да има лага времен да, да изменя или да отменя временни мерки, наложени в друга държава членка. Това а, е член 31 линия 2 на регламента Брюксел 1. И а, едно подобно сътрудничество между съдилищата в а, а, държавите членки е задължително необходими. И към тези предложение се е, добавя и идеята за това да съществува възможност за временно налагане на запор върху банкови сметки. И също така ние сме на мнение, че е, тези предложения спешно трябва да бъдат а, е, а, реализирани на практика, за да се гарантират длъжниците, да се насъчат а, кредиторите в Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Monsieur le Président. Euh, la qualité... Благодаря. Консултациите, които поде комисията по регламента с Брюксел 1 и отговорите, публикувани от координаторите, както и двата а, дого, а, доклада, публикувани от професорите, би трябвало да ни дадат възможност а, да направим един амбициозен преглед на регламента. Това е възможност да разгледаме, например, и юриспруденцията на съда на Европейските общности, която понякога се казва, че е прекалено строга и вкостеняла. Имам предвид делото Уестенкърс. Енкърс а, това е възможност да се поясни европейското право в някои области, както така и да се изготвят по-ясни правила а, за пространството на свобода, правосъдие и сигурност в Европейския съюз. И така се спирам на няколко въпроса. Първо е, е премахването на принципа за екзекватората, който има съвсем символично значение. И специалният предмет на регламента това е важен а, въпрос, свързан с всички останали. Следва също и необходимостта да се разгледат економическите и социални аспекти. Първо ще се спра на а, премахването на екзекватурата съвсем накратко, не така пространно, както в разпространение сред вас а, доклад. А, господин Хес се изказа пред мен. Аз съм съгласна с някои от неговите изводи, но не съм убедена, че сега опростената процедура на екзекватурата премахва всички питанки това е въпрос, макар и автоматично решаван по процедура, а, той на практика не е по-сложен от това един чиновник в съда да постави печат. Тоест, какви са а, ползите тук? Ние създаваме един вид европейски паспорт, така да се изразя. Това означава, че Основно въпросите от този характер ще се решават просто с, с декларация от съда, постановило даденото решение или присъда. Но а, какво става, когато отидем към държавата на изпълнение? Примерно имаме а, случаи, по когато страните не могат да се погодят и са от Европейския съюз. И след това имаме случаи, при който а, въпросът опира до общественият а, по, обще, а, до публичният обществен ред. А, а, трябва да се позовем на член 6 от Европейската конвенция за човешките права по отношение на страната на, на прилагане, което означава, че съдията там трябва да се увери, че съдията в съда постановил присъдата или решението е спазил всички нужни разпоредби. Ако искаме да премахнем принципа на екзекватурата, трябва да запазим тази възможност за оспорване, както и да спазваме минималните правила и процедури. Процедури за изключенията. Трябва да имаме процесуални стандарти, защото а, знаем, че в държавите членки ситуацията е много различна по отношение на действията, които се предприемат от съдиите. Що се отнася до премахването на всички контролни механизми за ексклюзивна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 тази материя също е важна, когато се решава да, кой да е съдята назначен по дело с ексклюзивна е, юрисдикция. Нека сега да се спра на специалния предмет на е, регламента. Въпросът е формулиран под е, номер 2 в Зелената книга и може да се обобщи последния начин. Дали правилата на европейската юрисдикция трябва да се се прилагат по един и същи начин, когато ответникът е местно лице в държава членка на Европейския съюз. Този въпрос може да се разтълкува и погрешно, но има и риск или възможност тази, тази процедура да подобри европейското пространство на свобода и правосъдие, но може да има и разлика по прилагане. Първо по правилата, по които се, при, се определя кои са нормите, които трябва да се прилагат и второ по отношение на правилата за определене на юрисдикцията и оттам а, определенето, че държавата, откъдето е а, ответникът, а, има а, е държавата, където се, а, чието право е приложимото право. Да разгледаме альтернативата когато в този случай потребителя, който е ищеца, живее на територията на Европейския съюз. Ако имате страна по спора от трета държава, то тогава трябва да се отнесете към съответната държава. Т.е. тук има затруднения, но има и други възможности. Така, например, системата изключва спорове, при които има силна връзка а, с Европейския съюз, но се разширява пространството Европейския съюз а, по отношение на прилагането на а, тези разпоредби а, по отношение на юрисдикции, където би трябвало юрисдикцията да бъде на третата държава. Защото ако трябва да се извърши запор или да се иземат активи от трета държава, трябва да прибегнем към правилата за ексклюзивната компетентност. Или в други случаи, дали трябва да продължаваме да спазваме това, това разграничение. Дали а, ответника живее на европейска територия или не. Този критерий а, води до непредсказуемост, защото често не се знае кой ще се откаже накрая от, а, ответника. Как може освен това да се предвиди разпространението и разширяването на европейските правила в този случай. На какво ниво трябва да се разглеждат нещата? От някъде, до някъде може да се разширяват сегашните правила, без да се поставят условия за седалището на ответния а, тогава основанията за юрисдикция се определят от държавата членка и а, се прилагат а, европейски норми но ако трябва, това ако трябва да се прилагат а, и правата на потребителите в Европейския съюз. На втори, второ място ние говорим за нареченият огледален ефект при ексклюзивната юрисдикция. Тук е малко сложна материята, но аз ще ви дам пример. Така, да вземем дело, в Тунис се намира активът или сградата, за която се спори. Тогава може да се каже, че съдът в Тунис има ексклюзивна е, компетентност. И тогава може да се окаже, че ответникът отказва да се е, яви по това е, дело като страна. В страната на какво правим тогава? Ние ограничаваме а, правилата на, а, в Европа. А, когато тези правила са различни в трета държава. Трябва също така да се мисли за допълнителните правила, допълнителните правила за определене на компетентност на съда. При сега действащите правила никоя европейска европейска юрисдикция не е компетентна. Тогава се връщаме към националния контекст. Трябва да се премахнат тези позовавания на националните съдилища или системи, като се говори, например, за съдебни, съдебна система в контекст, който тези системи се грешкат като еднакви или еднородни. Мисля, че а, този въпрос не е толкова прост. Трябва да се отчитат економическите и социалните му аспекти. Това би представлявало напредък по отношение на европейското пространство на свобода, а, справедливост и сигурност в външен аспект, т.е. един вид универсален интегриран правен ред. С други думи, не става въпрос само за вътрешния пазар, където има а, едно обращение свободно на хора, на стоки и на съдебни решения. Това е една общност, която се основава на общност на правото, солидарност, и ценности, когато говорим за тези а, движения за, на съдебни спорове, трябва да имаме предвид, че споровете могат да бъдат не само от европейското пространство, но и други. И тук трябва да се справим с спецификата на правилата в третия държави. Те не се поставят под съмнение, но всяка държава членка трябва да има свободата по собствено усмотрение да търси равновесието между тези права и да приема или да отхвърля а, разглеждането на съдебни спорове. Тук има нужда от свобода на преценка. Необходимо е обаче да има еднакви правила, които когато бъдат приложени, трябва да позволяват да се адаптират тези правила към спецификата на държавите членки. Ако имате опасения, че няма компетентна юрисдикция в Европа, и няма трета държава, която да може да се посочи като държава на компетентна е, юрисдикция, то тогава е, може да се стигне до риска от е, отказ от правосъдие. Това е наречения форум несеситатис. Е, това е в е, член 5 на Конвенцията по човешките права и трябва да се помисли тогава за второ основание за намиране на форум, Те нареченият Европейски извънреден форум. Знам, че думата извънреден тук дразни, но после ще я обясня. На трето място трябва да се защитят европейските граждани когато са изправени пред риска да не се отнесат към тях справедливо и един вид да се окаже, че им се отказва правосъдие може да се окаже, че това се дължи например, на прекалено високите разходи, свързани с разглеждането на делото. Това е особено важно, когато говорим за малките и средни предприятия, особено сега. Има, а, мисля, а, очевидна необходимост да се защитят европейските граждани от подобни рискове и така. На, това са в отговор на Зелената книга, предложените от Франция основания при определенето на компетентността трябва да се търси къде е местно лице и ищеца. Но, аз бих казала, трябва да се отчете като привилегировано съображение гражданството и съответно основното седалище, място на установяване за физическите и юридически лица съответно. Значи, за, национал, за а, националността или гражданството по отношение на физическите лице и после член 48 за а, юридическите лица. Така, ще се осигури ключов достъп до европейското правосъдие. Така европейските граждани ще имат достъп до европейско правосъдие. После може да си зададете въпроса по какъв начин това се отразява на държавата, където може да се осъществи достъп до това правосъдие. Може би не трябва да гледаме само националността може би трябва да погледнем къде е центърът на интереси по отношение на стопанската дейност или мястото, където могат да се установят активите на ответника. Има и а, отрицателни черти. Хората не обичат да се водят скъпоструващи дела. Освен това, това е трудно по отношение на международните договорености и свързаните с това разходи. Каква е връзката обаче между това, като се помисли за европейската привилегия? Не става въпрос за национализъм, за суверенитет. Нещата ще се основават на свободата и достъпа до правосъдие. Това всъщност ще е от ключово значение. След това говорим за международната хармонизация а, и а, тенденцията в международното право. Това може да отнеме много време. Например, 10 години хакската програма а, се мъчи а, да стигне до успех и все още не го достига. Аз, доколкото знам, не се готвят други подобни проекти. Какво да правим ние в търсене на решение? Трябва, според мен, да внимаваме, трябва да защитаваме европейските граждани, да ги защитаваме срещу правни обичаи в трети държави, които може да се окажат са в ущърп на европейските граждани. Така тази европейска привилегия би позволила на съдиите да откажат да гледат дело там, където страните по делото могат да докажат, че са имали равен достъп до правосъдие. Така ще имаме е, необходимата гъвкавост за адаптиране на всяка от системите във всяко държавите членки. Извинявайте, че пресрочих времето. Благодаря. Благодаря на професор Нибуе. Сега давам думата на професор Хорация Мирват от е, е, Институт Етюд е, Политик де Пари. Благодаря, господин председател. Ще се спра на много-много по-ограничена тема а именно споразуменията за избор на съд. Но не по начина, по който това ще направи Алекс Лейтън след малко. Струва ми се, че член 6 е този, който от Европейската харта на правата на човека ни дава възможност за избор на споразумение с трети страни. Мисля, че се фокусираме пък и в предишните случаи на изслушване в парламента върху защитата на споразуменията между страните. Притесняваме се какво се случва, когато едната страна нарушава правото на избор на съд. А какво става, когато една от страните се опитва да използва опортунистично нарушение на тази правна разпоредба за правото на избор на съд. Какъв е статута на третата страна? Доколко тя е обвързана в такъв един процес? Това е интересен въпрос и той е доста остър в практиката, най-вече в обхвата на морския транспорт и преноса на стоки по море. Тук можем да намерим добри примери, които са изключително противоречиви. Товарителницата и договор, е част от договора, който се договаря в някакъв момент и може да има, да включва споразумение за избор на съд и арбитража също така. Но товарителницата по някаква а, причина може да премине в други ръце, в ръцете на реципиента, който е някъде далеч. И тогава въпросът е, доколко реципиента, който може да бъде едно малко предприятие, което произвежда матраци в Кения, може да поеме тези отговорности и а, да се отнесе към арбитражен съд в Нью Йорк или в Лондон и тогава какво става с въпроса за достъп до правосъдие? Много е любопитен факта, че повечето международни инструменти, които се занимават с избор на съд, пренебрегват това право на избор по отношение на трети страни. И в Брюксел едно регламента също няма особено много разпоредби, които да регулират това. Същото се отнася и до конвенцията, Хакската конвенция. Всъщност, Роттердамските правила и то тези от септември са единствените, които всъщност се ангажират до някъде с действия, та на трета страна или искове, които се повдигат от трета страна в случай на преминаване на отговорност и собственост в такава трета страна. Няколко са възможностите. Макар, че тези международни инструменти не съдържат разпоредби, все пак съдилищата по света са длъжни а, да установят дали влиза в тяхната юрисдикция и дали макар и да са извън арбитража и юрисдикцията на друг съд, дали могат да го поемат. Пък могат да се видят много и различни възможни решения. И всички тези решения, разбира се, ще са или в интерес на едната страна или на другата, или пък на третата. Но, разбира се, има и чисто националистични, протекционистични подбуди. Е, например, както Търговската а, камера на Франция казва, когато в една когато в една товарителница има упоменато именно правилото за избор на съд, то тогава е възможно при трета страна а, тя а, да тази трета страна да няма информацията, да не е информирана за тази възможност. В същото време обаче може много протекционистично да бъдат поставени тези клаузи. Втората възможност е в другата екстрема, в другата крайност – Първия вариант, за който споменах, то е, не е чак толкова представителен за защита на националните интереси, но втория случай е решение взето от граждански съд във Франция и се казва, че след като има споразумение за избор на съд, които са част от международно признатата практика всички страни се очаква да познават вероятността да има такава клауза и това е част от економическата структура на договора. Което означава по презумпция, че третата страна трябва да е информиран, като например производителя на матраци в Кения да знае за всичко това. Решение номер 3 е нещо по средата, прието от Евро... Съда на Европейските общности в поредица от решения, едно от което е Корек решението, на края на 80-те и началото на 90-те години. Какво казва Съдът на Европейските общности? трябва да разгледаме закона, по който е реден договора, за да установим дали третата страна наследява и правата на една от двете първоначални страни по договора. Поглеждаме товарителницата, поглеждаме управляващата юрисдикция за тази товарителница и установяваме дали това позволява наследяването на всички е, елементи от третата страна. И така, когато се приеме, че третата страна е приемник, на всичко, което касае една от двете първоначални страни по договора, то тогава тя е и задължена, третата страна е и задължена за всичко, включено в договора. Някакси логическо трябва да бъде решението, но каква е логиката? Логиката е, че споразумението, свързано с избор на съд, не би трябвало да се прехвърля на третата страна. Но от друга гледна точка имаме нещо друго. Важни економически и социални съображения. И в практиката на съделищата по света а, виждаме, че се приема често, а, че споразумението за избор на съд е автономно, а, за разлика от останалата част на договора. И тогава а, съда може да а, а, вземе решение по отношение в приемствеността. За мен коректното, вярното решение е нещо доста комплицирано защото може, ако използвам отново е, кенийския производител на матраци, а, да видите, че а, може съвсем много по-късно от необходимия момент да установите, че сте приемник и на тези задължения, свързани с избора на съд. Четвъртия вариант – Роттердам правилата на Ротердам. Член 67 казва Аз не цитирам, тълкувам. Казва, че важно е споразумението а, за избор на съд, в, в, дали за арбитраж или за съд, няма значение, би трябвало а, да подкрепя тази економически полезна институция, за да могат страните по товарителницата да а, получат своето право на достъп до правосъдието. Трета страна е приемник за на всички задължения по този избор, ако избора касае един от списъка, съдържащ няколко съдилища. Например, според местонахождението на а, спедитора или пък място на доставка или място на товаране в зависимост от това какво е избрано, могат да бъдат записани всички тези места в един списък, които не изглеждат не подходящи за получателя, нито пък далечни за спедитора. В такъв случай, при наличието на такъв списък от наименования на места, включен към право, е, включен към споразумението за избор на съд, то тогава третата страна е приемник на последиците от това споразумение. За съжаление обаче, и очевидно това е едно компромисно решение в Роттердамските правила. Член 67 съдържа една мистериозна точка Д латинско, която казва, че избора на съд е задължителна за трета страна, ако се прецени, се прецени, че а, закона, който управлява съда по избор, задължава третата страна да стане приемник на споразумението за избор на съд. И какво се получава? Един прекрасен кръг. Тога, защото трябва да попитаме този, който има интерес като съд, дали при него да бъде разглеждан диспута или не. И така, когато имаме малки предприятия, които са страна или приемник на задължения, трябва да сме наясно с факта, че трябва да решим всички тези неясни моменти, за което говориха всички наоколо. Но за мен това е проблем, който не може да бъде оставен да седи е така в средата на нищото. Решението е абсолютно незадоволително Зависи също така дали арбитража е включен в Брюксел 1. И както вече няколко колеги говориха за това, но мисля, че трябва да се справим по някакъв начин. Извинете, господин председател, че доста дългичко говорих. Благодаря ви. А сега давам думата на професор Луиджи Мари, университет Дели Студио Диурбино Карло Бо. Заповядайте. particolarmente onorato di poter esporre le mie opinioni. За мен наистина е голяма чест е, да, да изкажа мнението си пред е, вашата комисия. Е, като за начало ще направя след, следната забележка. Като европейски гражданин, аз съм изключително щастлив от факта, за това, че се е, води дискусия по, по темата за проверка на е, регламентите, уреждащи е, избора на съд. Тези права са залегнали в нашата конституция, също така и в Европейската харта за правата на човека. Мисля, че е, точно в тази е, област Европейския съд е, трябва да заговори с особено силен глас и да бъде чут. Това исках да кажа аз като въведение в качеството си на европейски гражданин. Сега ще премина към е, е техническите подробности. Всъщност това не са технически бележки, които аз имам да направя, те по-скоро са бележки от общ характер. Ще се спра най-вече върху критериите за изменение на регламента, а не върху конкретните изменения, защото това са аспекти, които са изключително важни и които имат приоритет. Някои изменения със сигурност са полезни. Мисля обаче, че трябва да бъдем много внимателни, когато правим такива изменения и трябва да имаме достатъчно време, за да можем да вземем балансирано решение. Регламента е много важен за е, доброто функциониране на вътрешния пазар. Това е така наречената кондиция sine qua non и ще бъде е, много жалко, ако не правим неподходящи изменения в регламента. Но съществува такава опасност. И изменението на Брюкселската конвенция от 76-та година и превръщането й в регламент има редица предимства. Измененията, които имат по-скоро практически характер, е, имаме две такива. Първо беше опростена процедурата за екзекватурата. Тя беше също така и ускорена. И второ член 5, той също беше радикално изменен. Изменението на процедурата за екзекватурата доведе до едно доста по-просто и по-ясно решение, при което бяха скъсани сроковете. И това всъщност е положително. Що се отнася обаче до изменението на член 5, е, установихме и то единодушно установихме, че е направена голяма грешка. За съжаление е направена голяма грешка. Не бива да забравяме, че член 5 е от изключително важно значение, е, тъй като той се използва е, при изработката на договорите. Това всъщност е, е члена, който най, оказва най-голямо влияние в случай на спор между фирмите. И затова всички пледират изменението на член 5 да бъде отменено. И е малко странно, че Зелената книга нищо не казва по този въпрос. Аз мисля, че не е разумно да се изменя член 5. Казвам го поради следните причини. Чух различни, чух многобройни коментари и виждам виждам опасност от допълнително осложняване на нещата. Ще бъде е, много по-разумно и много по-добре, е, ако правораздавателните органи поемат своите функции и изработят решения, които са е, в полза на всички. Всъщност съдиите са унези, които трябва да намерят е, начин да а, е, премахнат този приблизителен характер на а, разпоредбите. Защото в противен случай ще имаме а, е, безкрайна поредица от недоразумения. А, огромен е броя на разпоредбите в законодателството, които имат възможност за различни интерпретации. И ако законодателя се намеси при всяка правна несигурност, бихме имали един изключително сложен законодателен свят. Според мен тези два момента в регламента доказват необходимостта от избирането на добри критерии при изменението на регламента и за това трябва да се занимаваме не толкова с тълкуването на отделни членове, колкото с критерии. освен ако не бъдат застрашени основни правни принципи или пък не съществува някаква друга опасност, при която законодателя трябва да се намеси. Има и още един момент, заради който аз пледирам за внимателен подход, тъй като и тук съществува опасност от допълнително осложняване на нещата, без това да е необходимо. А, има, съществува един факт, който не се оспорва от никого. Имам предвид от прекомерното разпростиране и осложняване на европейското частно право. По дефиниция това всъщност в едно законодателство е, е маргинален елемент, т.е. елемент с по-малко значение. В регламент 44.2 едно е заложено опасността от осложняване, което според мен е абсолютно излишно. Другото, което искам да кажа е следното и ето също е много важно за мен. Това всеобхватно а, е, общностно законодателство а, е, е доста сложно и за това много държави членки, като моята страна, примерно, трябва да прибегнат до помощта на вещи лица, което за мен е жалко. Е, за мен е жалко е, европейските правила, европейските закони да не бъдат разбираеми и да не можем да се справим с обичайните инструменти, които използваме една относителна сигурност може да бъде постигната само ако привлечем консултанти, които са изключителни експерти в тази област, а това ще ни струва доста пари. Тези въпроси на международното частно право, свързани с процесите приложимото право, са а, формулирани като редица въпроси и тези въпроси трябва да бъдат решени преди да се разглеждат делата по същество, което означава, че трябва много бързо да намерим решение и поради тази причина правилата задължително трябва да бъдат опростени. Ако трябва да обобщя това, което имам да кажа за зелената книга, да, мога да кажа следното. Лично аз съм на мнение, че към момента не са изложени убедителни основания които да налагат промяна в основните принципи, на които почива регламента. Съществуват най-различни изследвания, допитвания, Разполагаме се с редица отговори на въпроси, свързани с Зелената книга, които ме водят до следния извод. Първо, Настоящата система като цяло и в общи линии работи добре, тъй като се прилага по коректен начин. Второ, голяма част от проблемите, на които ни беше обърнато внимание, е, са част от е, всеки един нормален процес на тълкуване и от този процес всъщност се засегнат всеки един закон. Трето. Ето един от проблемите, за които се говори днес, не е довел до криза на системата. Криза, която да постави под съмнение под въпрос целите на регламента. Четвърто. Целите на регламента и а, е, разпоредбите му за прилагане са все още в сила. Те са кохерентни и са в съответствие с изискванията на вътрешния пазар. и работят за целите на интеграцията на европейските народи. Пето. Ако трябва да се подобряват някои а, аспекти на сега действащите разпоредби, мога да кажа, че това е напълно възможно. Но, нашата, но нашето желание е да не се променят основополагащите принципи на регламента, тъй като разполагаме и със съответните решения на Съда на Европейските общности, а Съда на Европейските общности със сигурност е инстанцията, която е отрешаващо, от определящо значение в общностното процесуално право. Шесто и последно, а, надявам се най-искрено, че европейският законодател ще а, включи преработката и изменението на регламента а, в една общна и цялостна рамка, която ще вземе предвид всички всички е, правото, процесуалното право на всички държави и ще се опита е, да ги хармонизира. Смятам, че в това отношение предстои още доста работа. И ако хармонизирането върви в тази посока, смятам, че много проблеми, над които днес си блъскаме главата при приложението на регламента, ще се решат автоматично. Сега ще се спра на някои моменти, които се предлагат в Зелената книга. Първо, премахването на екзекватурата. Съгласен съм с голяма част от това, което каза господин професор Хес и госпожа професор Нибоее. Радвам се, че професор Муир а, направи връзка с Конвенцията за правата на човека. Сега, по въпроса за премахването на екзекватурата. Мисля, че трябва да реагираме изключително негативно на а, това поради две причини от общ характер. Няма да навлизам в техническите подробности. А, Действително ще се огранича с бележка от общ характер. Първата бележка е, е следната. Опита на Съединените щати, но също така и нашия собствен опит, показва, и, и това го знаем а, още от приемането на конвенцията, че екзекватурата и, или а, упростената процедура на контрол на съдебните решения, а, взети от съдилище в друга държава, сами по себе си не представляват пречка пред развитието на трансграничните отношения. Второ, премахването на екзекватурата а, би, било, евентуално, би било евентуално допустимо, ако правораздаването в отделните държави почиваше на общи правила. Т.е. имахме едино материално и процесуално право, което би могло да бъде а, прилагано. И ако имахме единна по-висша инстанция, компетентна инстанция, и ако имахме гаранции, е, ако винаги имахме гаранции за справедлив процес, което в момента, за съжаление, не е така. И в правораздаването в отделните държави имаме редица области, при които нещата са неизяснени. При решението по случая Пелегрини от 2002 година Италия беше осъдена, тъй като е нарушила правилата за е, справедливия процес и то в следствие на екзекватура, при която, са, при която е нарушена процедурата. Второ, съда по човешките права в Страсбург, тук се позовавам също на едно решение, а, е, а, е, при което се проверява а, решението от към неговото съдържание. Мисля, че единственото, а, за което има смисъл да се говори е как да изглежда инструмента за контрол. Познавам, не познавам всички е, решения, всички идеи за решение на е, проблема, но съм сигурен, че системата, която съществува към днешна дата, може да се е, подобрява. Бих искала още малко да се възползвам от вашето внимание и да се спър на така наречените лис Пенденс. Тоест, правилото за висящите дела. Тук имаме нужда от съгласието на страните. Т.е. тук задължително се нуждаем от тяхната добра воля. И тази догма, тази разпоредба а, не може да се приложи, ако, например, имаме договор между голяма и малка фирма, защото имаме дисбаланс, имаме различна пропорция, която изобщо не трябва да се доказва. Трябва просто да си помислим за всички такива случаи. И последната а, тема, последният въпрос, който според мен е, е доста преувеличен, а именно отношението между лиспенденс и продължаването на срока на действие. Ако изходим от хипотезата, че имаме договор между две страни, подписан от двете страни, можем да кажем, добре, имало е злоупотреби, познаваме това италианско торпедо, но това не са някакви италиански особености. Италианците са научили тези неща от англичаните, примерно. Но ако действително има злоупотреби, ако ако има нарушение, трябва да бъде наказано нарушението, защото имаме принципа на а, честното а, сътрудничество. И това е един свещен принцип, който трябва да има приоритет при а, даден иск. И съдиите са онези, които имат последната дума. Извинявайте, че говорих много дълго. Благодаря ви за ясната формулировка. Думата има Александър Лейтън. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря пред тази комисия на Европейския парламент по изключително интересната тема. Малко съм в неблагоприятно положение, защото трябва да се изкажа точно след прежде е, е, преждеговорившата, но няма да е, правя никакви намени, намеци за националността на торпедата, особено, че след промената в е, италианското процесуално право това торпедо изпадна някъде из океана, но понеже съм в Белгия, повече няма да говоря никакви, е, за никакви национални неща. И така, сега ще се спрем на някои от е, конкретните проблеми, е, пред които е изправен сега този инструмент. Аз, колкото го смятам, Брюкселската конвенция влезе в сила преди 36 години, след дълги години на преговори и бе прията като удовлетворяваща схема. Аз не съм съвсем с, гласен а, с а, тези призиви да се прилагат а, а, спирачки, за да се намали скоростта на влака на правните реформи, но сега няма да се занимаваме с това. Ще се спра на тези въпроси, където а, проличава възрастта на Брюксел 1 защото днес а, имаме една европейска общност, която е много по-голяма, много по-различни са правните системи, а светът е много по-малък и а, реформите са особено а, необходими. И мисля, че правим в момента една козметична операция на Брюксел 1 а не, не правим нищо по-радикално и съществено. Сега госп... професор Хес каза, че по отношение на броя, международните търговски е, спорове са малко по отношение на общия брой на разглежданите в съдилищата спорове. Това обаче подценява економическите аспекти. Не само в контекста на вътрешния пазар, но и между нашия вътрешен пазар и световния пазар. Има много случаи, при които Европа предавя, прав, дава правни услуги, като решава правни спорове в своите съдилища. Това не означава, че трябва да, а, под, да подронваме конкурентоспособността на Европа и в това отношение. Сега ще разгледам въпроса за екзекватурата, както и отношението за въпроса за избора на съда. Мнозина вече говориха преди мен за това, но това не е странно. Това е област, където неотложно имаме нужда от реформи. И така, проблемът. Проблемът е нареченият ефект на торпедата. А, тоест, злоупотребата с член а, 27, за да се предотврати а, включването а, в а, спора на един съд по избор, така да се каже, предполагамия съд по избор. Проблемата е че може да се позват на член 27 по процесуални, поради това, че може да се разгледа въпроса и процесуално по-лесно, а не само по същество. А, що се отнася за а, иска за деклариране на неносене на отговорност, аз не съм съгласен, че това винаги е въпрос на злоупотреба. Това е инструмент, с който може да се злоупотребява, но с всеки инструмент може да се злоупотреби. Но това е, е един иск е, за тъй наречена а, декларация, както примерно преди един застраховател, ви принуждава да декларирате, че се отказвате от претенции, т.е. може да имате деклариране на неносене на отговорност, както и за декларация на, за това, че вие носите отговорност, позитивна или а, негативна форма на този иск. Сега, разбира се, първо сезиранията съд, ако няма юрисдикция по отношение на избор на съд, ще стигне до този извод, че не е компетентност и съответно ще се прехвърли делото към следващият съд. Това обаче предизвиква две възражения. Първо, ненужни забавяне. Ние казваме, а, в член 6, а, че а, забавеното правосъдие е отказано правосъдие, но аз доколкото мога да смятам, това сме го казали в моята страна преди около 800 години по-рано в Магна карта, Харта. И в търговското право, на второ място, това означава, че валидността на клаузата за избор на съд не се решава от съда, който потенциално би се избрал от страните по спора, а от друг съд. А, това а, поставя под въпрос не само правните системи на държави членки, но и на Европейския съюз като такъв. И така, това противоречи на някои основни а, принципи. Напълно съм а, съгласен сказаното, че е необходимо да се гарантира правна сигурност, за да има търговски отношения. И в този случай предполагаемият съд, т.е. съдът, който уж е избран, а, трябва да разглежда този въпрос. Това е правилният въпрос. Хайбелбергския доклад се правят такива предложения. Има и други. Много са възможностите. Ще спра само на две. Първо, да се даде изключителна юрисдикция за определене на валидността и приложимостта на този предполагаемо избран съд, като се даде възможност на другите съдилища да представят своето виждане, ако те са били сизирани преди това. В случаят ГАТ срещу ЛУК има такъв подобен случай. Тогава а, в резултат на предоставените от защитата аргументи, съдът се разсезира. А, има такъв прецедент. Вторият подход е да се приложи правото за приоритетност там може да се получи две, че може да се движат две паралелни съдебни производства, но всъщност динамиката за махане на правилото за приоритетно ще е полезна. Така хората ще се обесърчат и да не започват дела пред неподходящият съд. И ще се види, че тактиката на торпедото бързо ще се изостави. Хората ще помислят преди да се отнесат към неподходящия съд. Разбира се, може да има негативен конфликт, когато и двата, двата съдилища се произнасят без да имат а, за това. Но от толкова години, поне аз, откакто практикувам, а, не съм видял това да е непреодолима пречка. Тоест, трябва да се засили а, прилагането на това правило, което а, основава решенията на презумпция, че а, а, избраният съд да се изнесе, че предполагаемия съд не е бил подходящ, няма да доведе до кой знае какви а, затруднения при произнасянето решение. А, не съм убеден, че а, е, а, първото предложение е не при така приложимо и трябва да се сложа във всички случаи. Мисля, че второто предложение е по-удачно. Сега по отношение на, на съдебната практика има нужда от реформи. Господин Райнер Бекър от Генерална дирекция конкуренция посочи при риска а, от прилагането в частния сектор на този е, член 27 а, и това е, са доста реални съображения. Комисията предложи решение на базата на засилени е, кон контакти между съдебните системи, особено когато става въпрос е, за спорове, когато има множественост на е, споровете, спорещите страни. Това е а, а, един а, въпрос, който наистина трябва да а, е обект на по-засилено сътрудничество. Сега, Връзката между Брюксел 1 и арбитража е друга тема, на която искам да се спра. От предното изслед... Е, изслушване в парламента през януари, междувременно съда се произнесе по Уест Енкърс. Ще оставим на страни това дело. Днес няма какво да го обсъждаме, защото то е много обсъждано. въпросът е за изключването на арбитража от регламент Брюксел 1. Проблемът се разбира много добре и всеки, който проучва въпроса, а, и иска да разбере какъв е предмета на този проблем, ще му препоръчам да се запознае с становището на генералния адвокат Дамон в делото а, срещу Марк Рич. А, това е същия въпрос, който после се проверя при Уест Анкърс. На две, с две думи. Ефектът на решението на съда на Европейските общности е следния, че когато започва спор в държавата А, въпросът дали да се спре процедурата в полза на арбитраж в държавата членка Б е въпрос, където, който се решава по, а, чрез прилагане на Брюксел 1. А, така казва съда в, в а, точка 26 от решението си. Но този въпрос се разглежда само като въпрос, касаещ а, компетентността на съда, който е бил сезиран първи. Това означава, че се затварят очите пред въпросът а, пред факта, че въпроса се отнася и до арбитража. Тъй нареченият ефект на Нелсън. Тоест, затваряш си едното око и гледаш пак на там, само че с другото око. Сега това би означавало, че ако решим, че съдът не е компетентен, може да се процедира към арбитраж. Това означава неправилно разбиране на сегашното тълкуване на термина арбитраж, което означава е, доброволно и равнопоставено решаване на е, въпрос, който може да се е, реши и в съда на държавата. Сега, а, нужно е този въпрос да се а, реши. А, много добре обмислено решение се предлага в Хайделберския а, доклад, а именно да се приоритета а, на съда съгласно седалището на спорещите страни или думи сила, Аз съм а, подкрепа на това решение. Защо си промених мнението? Това е поради ефектите, а, от е решението на съда на Европейските съюзи по а, делото Лугано, малко технически, но важно. Становището постановява, че общността има е, изключителна външна компетентност да сключва договори с трети държави по теми, които попадат а, в а, сферата на а, законотворчество на общността. Тоест, ако спорът а, може да се включи в предмета на Брюксел 1, както се предлага, това би означавало спорно, но би могло да означава изключителна външна юрисдикция в областта на арбитража за Европейската общност. Това е, е много далеч отиваща стъпка, която е, едва ли се жела на този момент и все още е, мисля, че не сме готови да я направим без да сме разгледали въпроса в контекста на суверенитета а, и да се върнем а, сега към а, международните договори. Международните договори се, а, са основа, върху която после стъпват редица търговски договори. А, ако реформата, а, която се предлага от Хайделбергският доклад, това ще означава, че тези двустранни договори за инвестиции ще бъдат засегнати косвено. Следователно, Европейската комисия и Европейския парламент, когато започнат да извършват тази реформа, трябва да си дават а, ясна сметка за економическите последици от всичко това за държавните, публичните бюджети, освен а, и за частните а, бюджети. Сега за международният ред. Това е голяма тема, е, много широка. Не може просто да се отмени член четвърти, и, за да оставите това да се а, развива на своя воля. Са три области а, бо, а, особено а, пораждат а, някои безпокойства. Дали сега това може да се направи а, добро законотворчество. Има ли а, тесен фактор с трета страна, който е достатъчно а, здрав, а, за да може да се а, позовем на член 22 да определим, че съдът, който е компетентен е от трета държава, а, и да го а, отнесем там, особено в случаите на Лиспенденс. Мисля, че Джордж Дрос а, първо а, а, се изказва по този въпрос. Аз не бях чувал този а, ефект а, гледален, но виждам, а, че та, терминът се измества от него. Изборът на форум е много важен, защото се стигна до там, че има потенциалната възможност а, общностното право да определи че когато една страна по спора е в държава членка, а решението е в полза на другата спореща страна, която е от трета държава, то тогава прилагане да няма. Тоест, не се е случвало, но е възможно да стане и затова трябва много бързо да се реши този въпрос. Решаването би могло да бъде Разбира се, след нужната проверка да се види дали може да се прилага тук член 23. Възможно е да има екстензивна реформа по отношение на правилата за трети, държа, трети страни. Но си давам сметка, особено светлината на делото Пети или срещу газ, че това се решава най-добре на международно ниво, а не едностранно на национално правно ниво. Само една допълнителна тема а, от допълнително посочените в моя доклад а, е делото медиа за включване а, на а, тъй наречените искове за а, възстановяване на собствени средства. Това е споменато накратко в моя доклад. Благодаря за отделеното ми време. Има ли колеги, които искат да се изкажат? Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. слушаха академичните презентации на уважаваните професори сред нас. Много съм загрижен по редица неща, защото ако ще осъществяваме един цялостен преглед и промяна на правилата, то тогава има един голям риск да се загубим в сложностите и компликациите на цяло съзвездие от правила и нюансите по тяхното прилагане. След това задълженията на първоначалните страни по договора, след това доброволната или не доброволно поемане на задължения от, всеки, от всички следващи страни по договора и така нататък. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни. Така, по последната презентация беше упоменато италианските торпеда, британските торпеда, трябваше да споменете и испанските. Защото това касае цяла армия от национални съди и съдилища, които а, си имат а, а, своята позиция по компетентността си. Арбитража не, не е само една уникална категория а това, което ние трябва да направим в трансграничния то измерение е преференциално качество да предадем на арбитража. Да бъде той предпочитан. За да можем да преодолеем проблема на сблъсъците на компетентности между държавите членки, които както беше споменато правилно от представителя на Великобритания, предизвикват забавяния, забавяния, многократни забавяния, сблъсъци, а имаме всички инструменти, които могат да ни дадат възможност за, една, за едно бързо установяване на компетентност и една критична маса от данни а, би ни помогнала изключително. Благодаря, госпожо Гало. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Отново заради координацията и ефективността, а, интелектуалната собственост и Зелената книга. Правилно се посочва, че трябва да има интегрирана а, структура и във връзка с европейските патенти. Бих искала да знам в тези условия каква ще бъде целта да се предоставят разпоредби по тази материя в рамките на регламент 44-2001 година. Това няма ли да инжектира още по-голяма степен на ю... Е, несигурност правна и объркване? А защо да не поставим специални разпоредби за организиране на тази материя – само и единствено за нея в един раздел. Освен това искам да попитам, кога комисията смята, че може да бъдат запълнени някои празноти. Добре, освен това, кои са празнотите, които би трябвало да бъдат запълнени? След това за паралелните съдебни процедури. Това е много важно. Какви са опциите или мерките във връзка с преодоляването на тези възможности? Благодаря ви. Да, благодаря. Колега Регнер, заповядайте. Благодаря за а, презентацията. А, а, искам да се скажа по въпроса за избора на най-изгодна юрисдикция а, при трудовите договори. Това не води ли до известна до известно противоречие. А, знаем от собствен опит и от решението Вайкинг, показват, че при трудови спорове се стига до, до избор, съзнателен избор на най-изгодна юрисдикция, каквато е в, както е през случая Вайкинг в Великобритания. Засегнати са по този начин основни права на работниците и служителите и а, ме интересува вашето мнение като юристи а, по а, този въпрос а, при решаването на а, колективни трудови спорове в съдилищата на страните членки както беше при случая Вайкинг. Това беше колективен трудов спор в Финландия, който обаче беше отнесен до съд в Великобритания, тъй като съществува тази възможност за избор на съд. Благодаря. Госпожа Уолис има думата. Благодаря, господин председател. Само исках да кажа следното. Първо да благодаря на всички, които направиха тези презентации днес след обед пред нас, защото те естествено бяха изключително интересни и много а, поучителни. Но остава да помислим последното. Ние трябва да внимаваме изключително много. Това е регламент, който до сега работеше много добре. Ние му правим сега преглед и ние знаем, че в момента парламента има право а, на съвместно взимане на решение по регламента. И аз мисля, че последните два въпроса също подкрепят моята теза, а именно е, че ние като парламентаристи трябва да привнесем политика, политически елемент. Да, разбира се, това е техническа материя, това е чисто правна материя, но това не е материя само за прависти и съдии, а за хората. Ето защо това трябва да е на първо място за нас като парламентисти, а именно да се уверим, а че всичко, което правим, подпомага функционирането на нашия пазар, на общността и че гражданите и предприятията в Европейския съюз функционират все по-добре. Ето защо ние като парламентаристи не искаме да видим как всичко отива в ръцете на един съд или а, друг извън на Европейския съюз или в него и се обръща на Опаки. И така, последното, което искам да кажа в тази връзка е че очевидно много от проблемите кръжат около доброто функциониране на вътрешния пазар на Европа. И то е много важно да знаем как всичко това се връзва с трети страни, живеещи извън Европейският съюз. Аз казвам всичко това с дълбокото си уважение към Хагската Хакската конвенция и към частното международно право. Това обаче не трябва да завързва нашите ръце, да се чувстваме ангажирани ние трябва да, да правим всичко, за да се предоставя възможно най-широк достъп до правосъдие. Ние не винаги можем да чакаме а, хакската конвенция а, да свърши тази работа, независимо колко уважавам нейната работа. Ние сме тук като парла... парламентаристи, докато Хакската конференция формулира своите изводи на междуправителствено ниво, използвайки международни експерти. Но ние тук трябва да а, отстояваме демократичните елементи, а, които привнася парламента по принцип в рамките на, прав... на частното международно право. Благодаря за вниманието. след като изслушахме въпросите и изказванията, ако някои от ораторите искат да кажат нещо, заповядайте. Професор Хес, заповядайте. Аз бих искал да се спра на два момента. Първо отношението на регламента към въпросите на арбитража и второ искам да се спра на по-специфичния въпрос, който а, зададохте вие във връзка с колективните трудове спорове. Голямата тема, всъщност, която се обсъжда е темата за а, а, арбитража. А, Алекс Лейтън изрази загриженост, че а, различната практика при а, арбитража води до там, че общността получава изключителна компетентност при въпроси свързани с арбитража. Искам да кажа следното по този въпрос. Първо, член 293 от договора за Европейската общност засяга този въпрос с арбитража. Второ, такава уредба, която вие предложихте за арбитража, води до външна изключителна компетентност. Тоест тук става дума не само за самия, за самия арбитраж, колкото до сечението между компетентността на националните съдилища по въпросите на арбитража и въпросите принципно свързани с арбитража. Мисля, че тук става дума за подкрепа на арбитражните производства а, и за предложения член 27а, който да се запази, но изключенията при арбитража да се запазят, но да се ограничат върху тези два конкретни проблема, за които тук става дума. Може би това е, е пътя, по който могат да бъдат премахнати големите съмнения и колебания, свързани с арбитража. Не мисля обаче, че тези предложения имат, а, имат нещо общо с ексит а, и а, споровете във връзка с инвестициите, които се посочиха. А, по втория въпрос. А, про, проблема по случая а, Викинг не е проблем на европейското а, гражданско процесуално право. А, По случая Викинг нямаме типичен случай на така наречения форум шопинг, тъй като а, а, спора е отнесен до съд в, а, в страната на едната от двете засегнатите страни. Но какво правим в случай на колективни трудови спори, в които се засяга повече от две страни членки. Затова аз бих бил доста е, сдържан, е, когато се говори за изключителна компетентност и когато се формулира изключителната компетентност. Благодаря. Други отговори? Е, uh, thank Please. you, благодаря, господин председател. Благодаря на Комисията по правни въпроси на парламента за организирането на това изслушване. То е много е, интересно за нас. Няма да, навличам, да навлизам подробно в нашето становище. Чухме коментарите и на експертите. Ще ви го представим писменно. Ние очакваме на базата на нашия доклад да получим обратната връзка от парламента. Това ще е важен, ценен принос е, за работата по предложението на комисията. Също така отдаваме значимото е, на факта, че за първ път по този е, въпрос ще работим в бъдеще с парламента още по-тясно, като част от процедурата за съвместно вземане на решение. Имам а, само един, а, нещо да кажа по един въпрос. Мисля, че госпожа Гало се изказа за патентите. Тя говори за случаите, те наречените а, случаи по процедурата Торпедо в а, контекста на патентното право може да се решават а, а, чрез общо патентно право. Има и други области, където има слабости, които са посочени в Зелената книга. Например, а, когато има няколко нарушителя на, патент, на европейски патент и се преминава към консолидиране на иска. Тоест, има един паяк в, но много мухи. И така, консолидиране на исковете срещу няколко нарушители на европейския патент. Да се извършва това в рамките на координирана политика, както и изискването това да се общи в едно а, дело, според нас ще повиши разходите за страните по делото. А този въпрос още не е решен. В заедната книга има няколко предложения. Например, специфично правило за определени случаи на нарушение на интелектуалното право да се разглежда делото в този съд, където връзката с страните по делото ще е най-тясна. Тези и други въпроси също трябва да намерят отговор в регламента. Това исках да кажа в отговор на много от предложенията, които чухме. Искам да благодаря за днешното изслушване. изслушване. Ние ще продължим да работим с оценка на въздействието по, това, по този файл, по това досие. Да, че към края на 2010 ще излезем с предложение. Знаете, че след встъпването в длъжност на новия състав на Европейската комисия, след като този състав бъде одобрен от Европейския парламент, тази комисия ще представи законодателната си програма и след това ние ще ви уведомим вече за по-конкретните срокове по отношение на този въпрос. Благодаря. Преди да дам сега думата на докладчика за обобщение, позволете да подчертая някои мои съображения. Първо да благодаря на всички, които взеха думата за висококачествените ми им изказвания в настоящият нашето разискване. Мисля, че е важно, когато една институция взема решения, да отчита всички съображения, както и научно-изследователската основа за тези съображения. Второ, убеден съм, че ние като парламент сме призвани твърдо да а, настояваме по този въпрос да се вземат решенията чрез съвместно вземане на решение. По много причини, една от която конституционна. Но това е а, много специфичен въпрос. И а, мисля, че а, ако има а, а, така, поддръжка за тази идея и добра воля, той ще намери добро решение. Второ, а, този а, кръг от въпроси а, очерта една общност, а, европейска общност а, на правните виждания, защото видях, а, чух това сред изказванията от е професори, които са в традицията на римското право и те говориха за важността на прецедентното право. Ето един пример как в европейската правна мирова система а, има едно спояване и взаимно обогатяване на различните традиции. Нещо, което а, а, а, се изгражда на база на общност на стойност на ценностите. Трето, съгласен съм с изказаното мнение, че Брюксел 1 трябва а, е, да а, е много актуален от практическа гледна точка. Това означава да има благоприятни а, е, последици от а, е, приемането на този регламент а, за а, гражданите, за фирмите, за правосубектите изобщо. Това е част а, от а, причините, поради които промените, реформите трябва да растат и да растат, защото ние можем по този начин да движим нещата към европейско гражданство и дори към европейски мироглед. Това е основата за голямия успех на Брюксел 1. И не на последно място, ние се нуждаем от европейска правна култура. Ние искаме нашите граждани да знаят какви са новите възможности, които този регламент предлагат. А твърде много хора не знаят нищо по въпроса. Те не знаят какви са правата, какви са предимствата. Дори и адвокати професионалисти магистрати, съдии, не са добре запознати. Така че нещата, които някои от вас а, изтъкнаха, очертават а, проблема за просветата. Просвета в много широк смисъл. А именно разгласата, да просветлим много-много хора да знаят кои са, какви са възможностите, които могат да ползват. Както и да е. А във всички случаи идеята е, за общо пространство на свобода, правосъдие и а, сигурност се основава на идеята за такава популяризаторска просветна дейност. Сега давам думата на докладчика по този въпрос. А че английската знакомита оказия. Първо искам да благодаря на изказващите се. беше чудесна възможност да чуем вашите коментари. Мисля, че всеки един от вас внесе много важни идеи в дискусията. Говорихме за ревизирането на Брюксел едно. И всеки от споменатите елементи а, е толкова важен, че можем да а, го превърнем в тема на отделно изслушване. Това са всъщност въпросите, с които ще трябва да се занимаем. А, когато започнем истинското изменение на регламента. От пет години съм член на Комисията по правните въпроси на Европейския парламент и при всяка важна дискусия относно начина на функциониране на европейското право, виждам, че то трябва да бъде по-ясно, по-ефективно, по-разбираемо, по-близо до гражданите. трябва да бъде добро за европейския пазар, трябва да бъде такова, че то да ни позволи да изградем една правна култура в община. Но много често нещата не изглеждат по този начин, както видяхме и днес което от своя страна не означава, че не трябва да продължаваме да внасяме подобрения в правния свят. Затова искам да кажа на професор Мали, е, че нашата работа по регламента Брюксел 1 няма да доведе до някаква революция. Е, ние не искаме да поставяме под съмнение една система, която до голяма степен е ефективна и работеща, но там, където е възможно, трябва да внесем съответните изменения. Това е наше задължение, тъй като времената са се променили условията са се променили, даденостите са се променили, общността също се е променила. Когато обсъждаме този проблем, не бива да забравяме, че тук става дума за такива аспекти, които са в изключителната компетентност на общността. Когато говорим за двустранни споразумения между страните членки и, и трети страни, трябва да трябва да имаме предвид, че тук предимство има въпросната изключителна компетентност на, общи, на общността. И много често това са проблеми, които е, касаят не цялата общност, а само две или три страни членки. Така че ние се надяваме в хода на по-нататъчните консултации по Брюксел 1 да внесем и да се възползвам от опита и от предходните дискусии. Не искам сега да се спирам на всички отделни аспекти от днешната дискусия. Няма да говоря за отделните въпроси, които бяха важни за някои от изказващите се, примерно за а, процеса, за колективните искове, а, за това дали споровете трябва да се решават в съдилище от общността или извън нея. За всичко това ще говорим през следващите месеци, но Искам да ви уверя, че ние с голямо внимание и с голяма а, радост ще се възползваме от вашите знания. Бихме искали вие да станете наши консултанти и съветници. а, и да ви помоля да следите а, работата ни по този въпрос през следващите месеци. Искам да ви благодаря за споделените мнения. Надявам се да продължим нашето сътрудничество, така както го направихме и днес. Благодаря на всички. Сега преминаваме към точка номер 5. Сега заедно ще обсъдим точки 5 и 6 от дневния ред. Доколкото разбирам, докладчикът Лидия Йоанна Герингер де Оденберг не присъства в залата и колегата Арабкай ще ни въведе в дебата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Колежката Герингер, както знаете, е член на колегията на квесторите, която днес и утре провежда важно, изнесено заседание, от което тя не бива и не желая да отсъства. И поради тази причина тя ме помоли да представя пред вас двата и доклада и да ги обсъдим заедно, тъй като те всъщност представляват една тема. Помолим също така да ви разкажа в най-общи линии за тях. За какво става дума? Скъпи колеги, става дума за това, че в миналото Дания взе решение да не участва в сътрудничеството по гражданските търговски дела а, и а, да не а, прилага общностното законодателство. Така че а, Държавата Дания сключи отделни двустранни споразумения с Европейския съюз. Това са все нови неща за нас. Страна, членка на Европейския съюз, сключва двустранни споразумения с Европейския съюз. Тези споразумения са, съществуват и до ден днешен. От една страна става дума за е, Брюксел 1, за който говорим вече цял след обяд. И на второ място тук става дума а, е, за връчването на документи по граждански и търговски дела, което означава, че ако Дания желая да случва други а, е, международни споразумения, които биха могли да засегнат а, е, споразуменията на общността, трябва да се допита до Европейската общност. А, не се обаче разглежда въпроса как ще бъде дадено съгласието от страна на Европейския съюз. С други думи казано, Дания има право да сключва и други двустранни споразумения, но при сключването им Европейския съюз трябва да даде своето съгласие. Не е ясно обаче по какъв начин ще стане това, т.е. липсват формалните разпоредби. През март тази година комисията представи предложение за преработка решението на съвета за изработването и въвеждането на подобни технически разпоредби парламента знаем, че в такива случаи има само консултативни правомощия, т.е. само се изслушва мнението на парламента. докладчикът нашия докладчик препоръчва да а, гласуваме за предложението на а, комисията. Тя, освен това, а, е влязла в а, контакт с шведското председателство и а, нашия докладчик е а, за а, изработката на такива формални технически разпоредби. Обаче, и сега това, което ще кажа, няма нищо общо с съдържанието на а, документите, а, има общо с процедурата. Нашия докладчик желае преди гласуването комисията да вземе отношение по два въпроса, които са важни според нас и а, които съдържат а, известни противоречия в себе си. И аз се присъединявам към нейното мнение, така като личен коментар. А, първият аспект е междуинституционалния аспект. Е, сега ще взема едното от двете предложения, в които всъщност става дума за едно и също нещо. А, е, и е, нашия докладчик предлага следно одобрете предложението на комисията и изискайте от е, съвета да проведе нови консултации, ако възнамерява е, да промени или драстично да промени предложението на е, комисията. След като комисията предложи е, своите изменения, те бяха основно променени на заседанията на съвета. Докладчика не е против онова, което предлага съвета. От друга страна обаче, ние провеждаме една процедура, по която се допитва до нашето мнение по предложение на комисията, което обаче вече не е същото, тъй като е изменено от съвета. Което означава, че парламента, че парламента получава актуалните не, не получава актуалните текстове нито от комисията, тъй, нито от съвета, защото предложението на комисията, с което разполагаме, вече не е а, е, актуално. Така че парламента в случая трябва да се съгласи с дадено предложение, което още през март 2009 година в значителна степен е а, е, било а, е, променено и ние познаваме промените само по неформален път. Това означава, че а, още от сега можем да сме сигурни, че като вземем решение относно стария текст на комисията, тъй като ние официално разполагаме с него, одобряваме предложението на комисията, което след това ще бъде, ще бъде променено. И това означава, че досието пак ще се върне при нас, което е абсурд. Втория момент, който трябва да бъде изяснен според нашия докладчик е следния. Нашия докладчик а, смята, че новото предложение ще постави Дания в привилегированото положение да изключва международни споразумения, докато останалите 26 страни членки а, а, не могат да правят това. А, и това ще даде на Дания повече свобода на международната сцена в сравнение с останалите страни членки. И това е едно състояние на нещата, което трябва ние отново да проверим и да поставим под а, въпрос. Тоест Дания ще може да сключва такива споразумения без одобрението на общността и останалите 26 страни а, членки. Да, да предположим, че Дания получи съгласие за сключване двустранни споразумения с останалите 26 страни членки, но какво ще стане с двустранните споразумения, примерно между Дания и Русия, а, които ще засегнат регламента Брюксел 1? Тук стои въпроса дали комисията може да обясни на парламента как да се предотврати фрагментиране при тези случаи. Нашия докладчик пита защо а, а, остава с впечатлението, че комисията а, приема този случай с Дания, въпреки че става дума за а, две различни неща, международни от една страна и двустранни споразумения от друга страна. Така че нашият докладчик е предлага да се съгласим с предложението на комисията, но има два фундаментални въпроси, по които комисията, ако обича, трябва да вземе отношение. Това обсъдих предварително с докладчика и това имах да кажа пред вас. Тадеуш Квецка поиска думата. Благодаря, господин Рапке. Имам Казах преди малко нещо много важно. Става дума за сключването на двустранни споразумения с трети държави. Спомням си дискусията, която беше проведена в парламента през пролета на тази година, преди приемането на първо четене на регламентите за възможността за сключване на двустранни споразумения между страните членки и трети страни при условие, че се касае за извънредни ситуации. Тоест, става дума за това да имаме пълен контрол над тези ситуации. Тоест, ако държавата членка получи зелена светлина за водене на преговорите за сключване на такова споразумение, тогава да. Искам да прецизирам онова, което каза господин Рапке. Разпоредите, които се съдържат в регламента, прият през май, продължават да са в сила и по отношение на Дания, когато става дума за сключване на споразумение с трети държави. Тук случат е следни. държава членка на Европейския съюз, когато получи зелена светлина за сключване на споразу... двустранно споразумение с трета държава, трябва да мине през пълната процедура на одобрение с комисията и да обясни на комисията защо това споразумение е от значение. Комисията може да каже да, ако цялата общност също е съгласна. Това двустранно споразумение в един момент а, спира да бъде в сила или изтича. И ако Дания е готова да се съгласи с такова решение. Се питам за какво е необходимо това споразумение. Може би комисията може да обясни. Other... Някой друг желая ли да се изкаже преди комисията? Добре, в такъв случай давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и Наравка, който ни осветли повижданията на докладчика. Като цяло искам да благодаря на комисията за напредъка, който е осъществен. Вие представихте два основни въпроса – интеринституционалния, международния елемент и втория – по същността на позицията на Дания. Нека да започна с второто. Ако си спомням добре, Рапке представи известна фонова информация, а също така и аз бих искала да представя ня, няколко детайли. Беше споменато, че Дания е държава член. Това е абсолютно вярно. От друга страна, от гледна точка на външните компетентности на общността. Дания се е оттеглила и в такъв случай, в тези случаи, Дания може да се счита за трета страна. И трябва да бъде третирана така, защото това не се покрива от нашите вътрешни регламенти. В момента ние трябва да осъществяваме международни споразумения с Дания. Това, за което говорим, са двустранни споразумения между общността и Дания. И нашите проектопредложения за изменение са в по отношение на тези двустранни споразумения. Във връзка с последните регулации а, се посочва, че няма нищо различно от това, за което казахме. А, това, че трябва да, да сключим споразумение с Дания, като с трета външна страна, двустранно споразумение и в същото време а, Дания може да а, участва на международно ниво при други сфери. Сфери, покрити от споразумението. Наистина, възможността, която беше предоставена във връзка с паралелните споразумения с Дания, когато е, че когато общността промени своите правила по компетентността и прилагането на съдебни решения, то тогава а, трябва да бъде следвана общността. Нека да дам един пример. Общността даде възможност на държавите членки да, участ... да бъдат страна по Банкърс Ойл споразумението – което е за гражданската отговорност по замърсяване с петрол и петролни продукти. Това международно споразумение включва дадени правила по отношение компетентността и прилагането на съдебни решения. И държавите членки имат нужда от авторизацията на общността, за да станат страна по това споразумение. Така, а по регламент Брюксел 1 трябва да проверим следното. Създание ние имаме паралелно споразумение, в което Брюксел 1 е в анекс. И сега Дания иска да ратифицира същото това споразумение – И в такъв случай е необходимо това споразумение, т.е. поправя се ораторката, нашето одобрение, за да може да ги подпише. Това е техническа процедура да се даде одобрение от страна на общността на Дания, за да стане страна по, международен, по международно споразумение. И така, това е начина по който ние разглеждаме въпрос. Следователно, настоящите предложения предоставят възможността на общността да изрази своето съгласие. Но общността до сега не е имала възможност да отговори на молбите на Дания да стане страна по международно споразумение, дадено международно споразумение. Защото а, по тези международни споразумения ние сме колективен член и Дания би трябвало да участва в това именно многостранно споразумение като част от европейската общност. Това всичко е свързано с регламента Брюксел 1, но ние също така сме включили и паралелните споразумения, защото установихме, че същата процедурна празнота съществува и в паралелното споразумение. Какво предложихме? Ние предложихме комисията да прецени необходимостта от, включването, присъединяването на Дания към такива международни споразумения. В тази връзка ние предложихме и процедура по комитология. Както вече беше